Good morning. I will speak in Spanish, please. Use your headphones. Добро утро. Моля, слушайте слушалките си. Ще говоря на матерния си език. И така, нека започнем с приемането на дневния ред. Ако няма ако няма забележки, дневният ред е прият. Преминаваме към първата точка от дневния ред – изслушването Става дума за съвместния всеобхватен план за действие, възможности за политиката на Европейския съюз в случай на прекратяване на сертифицирането от страна на САЩ. Този план е познат като атомното споразумение, ядреното споразумение с Иран. Това е много важен въпрос, за това трябва да се занимаем с него. Приветствам двамата експерти, госпожа, господин Корнелиус Атепар от Карнеги Европа и Юлия Амано, ген, генерален директор на Международната агенция за атомна енергия. До 12 май 2018 година трябва плана да бъде коригиран. Американската администрация помоли за това и изпрати много будещи загрижено сигнали, които могат да нарушат и ощетят бъдещето на, на ядреното споразумение с Иран. Парламента подкрепя съвместното и всеобхватно, всеобхватния план за действие. Това не означава, че всичко е перфектно и че вътрешната ситуация в страната не може да се подобри, но ние смятаме, че тези точки на недоволство и дефицити трябва да се решат извън споразумението. Санкцията от страна на Америка ще ощетят европейските компании в Иран. Какво ще, какво, ще, какво ще бъде въздействието върху економиката и как Европейския съюз може да защити европейските компании? След като президент Рохани пое своите задължения, той усили връзките си с Китай, Иран, Пакистан и Азербайджан. Това, тази тенденция бе започната още когато имаше международни санкции. Какви ще бъдат обаче последствията от санкциите? Дали Иран ще продължи съюза си и ще задълбочи отношенията си с Китай и Русия? Някои гласове смятат, че президент Рохани ще се подаде на натиска от своето правителство и ще продължи да спазва протокола за неразпространение на оръжията за масово унищожаване, специално ядрените оръжия. Вероятно Иран ще продължи да спазва ядреното споразумение и така други страни от споразумението няма да могат да въведат санкции. Министъра на външните работи каза, че реакцията на Иран ще бъде сериозна и пропорционална. Някои експерти твърдят, че за Иран. Е, това ще бъде стимул за преговори е, с Е3 плюс 3. Какъв е възможният сценарий за иранската страна да реагира? Ние бихме оценили високо мненията на нашите експерти. Интересно е за нас да видим какво мислите вие, за да разберем как да реагираме в тази ситуация. Давам е, най-напред думата на господин Адебахар. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. Благодаря на секретарята за организиране на това събитие. Благодаря и на колегите за споделянето на презентацията. Наистина много навременно е това изслушване. говорили сме през последните 25 години много за Иран и тази тема винаги се е намесвала. Важно е да се изработи една цялостна позиция на, за Иран. сега, що се отнася до спирането, за прекратяването на сертифицирането, това е вътрешен въпрос за САЩ, където президента, американският президент, реши да прекрати сертифицирането. Както каза и вашият председател, сега е моментът, когато вероятно санкции от американска страна ще бъдат на наложени. А, за това е много важно, че е, да, много е важно да се говори с Иран, да се посети страната и да се консолидира една европейска позиция. Точно за това ще говорим днес. Каква може да бъде една европейска позиция по този въпрос? Аз с моята колежка ще споделя презентацията си ще, аз ще представя по-широката перспектива за европейците, а тя ще навлезе в подробностите за това какво може да се направи. Сега, според мен, не става дума само за спасяване на съвместния и всеобхватен план за действие. Каква е ситуацията днес? Трябва, за да я разберем, трябва да, да помислим за началото на преговорите от 2003 година. Какви бяха тогава европейските интереси? Мисля, че тук има три аспекта. Ще ги представя в следващия ред, най-напред. Основният интерес на Европейския съюз беше да се предотврати а, избухване на атомна бомба от иранска страна, да се предотврати нова война и най-накрая интерес, европейски интерес е да се докаже, че Европейския съюз може да действа на глобалната сцена. Това беше преди, това е и сега така. И така, най-напред, интереса на Европейския съюз да предотврати избухването на иранска ядрена бомба. За това става дума в плана за действие. Този план трябва да бъде запазен и да бъде стрикно прилаган. Дебатът в Европейския съюз малко се измести от фокуса за прилагането на плана и се измести върху докладите за съответствие на приложението, но Европейския съюз не бива да загърбва това, което се случва в страната не може да се смята, че е, работният документ действа от само себе си, той действа, но Европейския съюз трябва да следи как плана бива прилаган на практика, как се спазва. Трябва да има инспекции, когато има подозрение, че има е, съоръжения, които трябва да бъдат контролирани и наблюдавани. На следващо място, стриктно прилагане на плана. Тук става дума за е, клозите за преосмислене. Е, въпросът е до времевия график. Имаме смесено споразумение, съвместно споразумение от страна на Иран да, да намали своята ядрена програма. И когато става дума за тези клаузи, трябва да разберем, че когато планът е приложен напълно за 10-15 години напред, Иран ще е една по-различна страна. Много от дебата за тези клаузи е отсветен от това дали Иран ще може да прилага една индустриална ядрена програма и дали може да изработи ядрена бомба тогава. До тогава обаче Иран ще ратифицира първоначалния пр протокол и ще бъде пълноправен член на договора за неразпространение на ядрено оръжие. Трябва да започнем дискусията за това какво означава прилагането на плана, на съвместния всеобхватен план за действие. Този диалог трябва да се съсредоточи не само върху Иран, а и върху целия регион и цялата му структура, многостранните въздействия в региона. Регионалните аспекти включват области от съвместно споразумени норми, които водят ратификационния процес на протокола в региона, Персийския залив имам предвид. Тук трябва да се намерят начини, които са обвързващи за регионалните власти, обвързващи към протокола. И така, първия приоритет е да се предотврати ядрена бомба. Това не, не не засяга само Иран, а, но става въпроси за други актьори. Южна Арабия е много загрижена. Тя е част от актьорите. Тя има също ядрена програма, чиято цел е обогатяващ капацитет. Този регионален диалог е важен за предотвратяване на всякаква ядрена бомба в региона. Диалога трябва да, да включва и цивилната ядрена енергия. Европа трябва да поддържа е, диалога с Саудитска Арабия. Всичко should also work with the United States on uh, whether and how, in particular, U.S. companies uh, would engage in helping. И американските програми, е, американските партньори е, помагат на Саудитска Арабия в тяхната ядрена програма. Що се отнася до иранската ядрена програма и обогатяващия е, капацитет, важно е тук да се разбере настоящата ситуация около Саудитската ядрена програма. Що се отнася до последната точка, що се отнася до регионалния долог, имаше предложение, направени от, от иранския външен министр на а, конференцията по сигурността в началото на тази година. А, става дума за резолюцията 598 и диалога воден от ООН, под егидата на ООН. Тук Европейския съюз също трябва да се съсредоточи. На следващо място. Днес нещата са много по-изострени, отколкото беше ситуацията през 2003 година. А, защо всъщност този регион е толкова нестабилен? Защото е, има, имахме иракската инвазия. Ние също така се борим за решаване на ситуацията, която бе създадена през 2003 година. Е, включ, имаше военни действия в Сирия, в Йемен, а също така и в последния конфликт с Израел и Иран на иранска територия. В този смисъл важно е за Европейския съюз да се справи с да мисли за иранската ядрена програма в различни аспекти и то най-вече от аспекта на сигурността. Регионалният диалог е това, върху което Европейския съюз трябва да се съсредоточи. Реги... Страните от регионите трябва да говорят за регионалната сигурност така както препоръчва и резолюцията на ООН 134. Но не става дума тук само за Иран, става дума тук и за Саудитска Арабия, която за, за йеменския конфликт. Има резолюция за продаване на оръжие в Саудитска Арабия. Това е непрекъснат дебат. И Европейския съюз трябва да намери начини е, за да накара регионалните актьори да се ограничат и да избегнат тази ситуация на евентуална война. И накрая възможностите за действие от страна на Европейския съюз. Става дума за доверието в Европейския съюз и последователността на неговите действия. Европейския съюз трябва да защити съвместния всеобхватен план за действие, да поддържа неговите разпоредби. Това означава, че независимо какво се случи на 12 май, трябва да се мине през всички процедури на плана, трябва да се разгледат всички евентуални нарушения на смесената на плана. Те трябва да се разгледат от смесената комисия, трябва да се приложи механизма за решаване на спорове. Има една процедура, която е заложена в плана, която трябва да се следва. Що се отнася до последователността на действията, това означава да се работи с Иран и с САЩ по един конструктивен, но също така и критичен начин. Споменах някои идеи, що се отнася до Иран. Последователността на действията е важна, Инспек... последователността при инспекциите са важни, регионалните разговори са съществени, що се отнася до ядрената сигурност, е, е, ядрените изследвания за граждански цели. Много се говори за дефицита, търговския в дефицита в търговските отношения между Европейския съюз и Иран. Тук Иран смята, че Европейския съюз може да направи повече в настоящата ситуация, но естествено на месата на Европейския съюз ще е съществена, ако САЩ реши да прекрати сертифицирането. Що се отнася до конструктивната работа с САЩ, мисля, че освен медийните репортажи и новините, важно е за европейците да работят до 12 май с САЩ, за да намерят обща основа за решаване на проблема. САЩ са повече от техния президент и усилията на европейските лидери трябва да се насочат към различните равнищи на администрацията в САЩ. Те са много важни. Докладите на Европейския парламент за Иран са също важни тук е, госпожа Могерини, Тереза Мей, Макрон и Меркел. Е, те, тези личности ще бъдат в, в, в Вашингтон преди 12 май. Те също ще, на своето равнище ще се ангажират, за да се опитат да представят европейската позиция. От Европейската позиция означава, че Европейския съюз ще защити своите интереси. Това не означава, че ще се поддържа ескалация на напрежението, но не бива също така да има отказ от принципите, за които застава Европейския съюз. Европейския съюз трябва вътрешно да помисли докъде иска да стигне, ако се, когато настъпи 12 май. Сега за последователността. Европейския съюз трябва да работи с ОНЕ. Всеобхватният план е ясен документ. Китай и Русия са партньори по това споразумение и когато съвета за сигурност не може да вземе решение по а, неща свързани с този план, трябва да се работи с, с Генералната асамблея, която представлява глобалната общност на нациите. И накрая всичко, което казах, не гарантира успех, но действеността на Европейския съюз е важна. Европейския съюз е важен актьор. Не всичко зависи от е, е, неговите действия, но е важно да имаме една последователна политика, да се използват адекватните инструменти, за които ще говорим и по-нататък, и да се намери признание при други актьори, които са засегнати от целия, в цялата ситуация. Благодаря. Благодаря, благодаря за изказването. Сега давам думата на госпожа Герен Майя. Благодаря, благодаря господин председател, благодаря и на организаторите на настоящото изслушване, че ни давате време да се изкажем днес. Аз искам да е, се съсредоточа върху това, как европейците могат да приведат в действие мерки за запазване на е, споразумението. Както каза колегата ми, Остава около един месец до срока, в който се очаква президента на щатите да вземе решение. И нека да подчертая, там той има пълни изпълнителни правомощия. И може би той има съветници, които е, му препоръчват да запази споразумението. Ще коментирам и други е, моменти. В седмиците преди срока считам, че администрацията на щатите ще продължи да увеличава натиска върху правителствата на, Великобритания, Франция и Германия или да приемат едно странно нарушение на споразумението или да, от страна на щатите или да включат и Европа в нея, в това нарушение. За сега Европа се съпротивлява, но назначаването на Болтън и Помпео дава сигнали, че позицията на щатите се твърдява на фона на дискусиите с Европа. Което означава, че европейската позиция трябва да се преосмисли. Трябва да имаме много по-твърда позиция в обсъжданията срещу исканията на Болтън и Помпео, които ще водят разговорите. Предходните оглавяващи преговорите бяха доста по-меки. Ще има няколко визити на високо ниво от страна на Макрон, на Меркел. Тази седмица също има среща в Вашингтон за обсъждане на ядреното споразумение. В рамките на този месец се очертават четири области, в които европейските правителства трябва да действат. Първо, трябва да се поддържа твърд и, един, и твърд и единна позиция срещу мерки от страна на САЩ, които едностранно биха нарушили е, съвместното споразумение. И е, също така трябва да сме отворени обаче да работим с Съединените щати, като се коментира какво ще случи с е, иранската ядрена програма, когато изтекат съответните срокове а да се работи също и с Съединените щати за други проблеми, свързани с Иран. Европа трябва да разпредели във времето действията си много внимателно, за да контрира е, действията на щатите. Не бива да се изиграва картите прекалено рано, защото това може да се върне с обратен ефект върху Европа. Е, проблемите с иммиграцията и други означава, че ако твърде рано се направят отстъпки, исканията ще се повишат. Така че много е важно как ще се изиграе Европа картите във времето, за да постигне това, което иска. Примерно, трябва да се мисли за допълнителните санкции, които изисква Трамп. Мисля, че много внимателно трябва да се действа във времето и трябва да се съгласяват с, с предложенията на щатите само когато има ясни гаранции от страна на, на щатите, че ще спазват съвместния план. Освен това, Европа трябва да снижи нивото на непредсказуемост е, в е, това споразумение. Не може да се позволява е, на президента на щатите да слага е, останалите е, страни договорили споразумението като заложници. Трябва да се помисли за възможни положи, е, политически или законодателни варианти за справяне с проблема. Примерно, единия вариант е да се удължи времето за изключенията към санкциите, примерно вторичните санкции, наложени от щатите, свързани с ядрената програма. Трябва да се промени начина на вземане на решение в такъв смисъл. Обама вземаше много бързо решения, които минаваха през Държавния департамент и не бяха толкова политизирани, както се случва в момента подобни действия трябва да бъдат много твърди, свързани с искането на Европа да се спазва споразумението. А също така е много важно да има и действително резервни планове за действия в извънредни състояния. Ще коментирам и как могат да изглеждат тези резервни планове. Но нека да кажа първо, кои са стратегическите приоритети за Европа, така както аз ги виждам, а също и за Иран. За Европа въпросът е как да се убеди Иран да си спазва най-основните е, задължения по отношение на ядрените програми. Въпрос тук е да не се нарушават е, постигнатите на международно ниво споразумения от действия на Иран. Какъв пакет да се предложи на Иран, независимо от изтеглянето от споразумението на щатите? А също така за Европа, ако президента на Съединените щати реши да оттегли страната си от споразумението, може ли Европа да намери начин да е, разтрогне отношенията си с щатите по един културен начин, а не да се забърква в е, е, разправи и по развод. Трябва да има много повече политически гаранции за подобно разтрогване на отношенията. Що се отнася до Иран, според мен е много трудно да се предскаже те какво ще направят. Това е в е, отговор на въпроса на председателя. Международните наблюдатели установяват е, така е, стратегическо търпение от страна на Иран по отношение на ядрените въпроси. Но той все пак поне езика им се втвърдява. Напоследък вече има и заплахи да се започне и с обогатяване на уран до 20%. В споразумението горната граница за обогатен уран е 3, малко над 3%. Не можем да бъдем сигурни, но това, което, на което съм свидетел от страна на официални лица от Иран е, че те следят много внимателно как реагира Европа на а, действията на а, Съединените щати. И а, там основната аргументация е националната сигурност. Иран се очаква да спечели така войната на отправяне на обвинения. И ние трябва да поддържаме е, е, връзки с международната общност, е, за да може да се да постигнем нещо. Между, Китай, Русия и други страни са доста активни в Иран. Затова трябва да предложим достатъчно е, убедителен пътек, е, пакет, е, който да даде стимули за Иран да спазва споразумението. Мога да кажа, че взаимо... е, настроенията там са много напрегнати. Е, народа не вижда какво печели от е, това да спазва споразумението Иран. И в такъв смисъл ще ако е, Съединените щати се оттеглят от споразумението, трябва да има един нулев период, да има възможност Европа и Иран в рамките на съвместната комисия или друг формат да проведе разговори и Въпросът е, ще могат ли европейците да излязат с едно предложение за процес или е, механизъм да не се налагат вторичните санкции от страна на щатите върху е, европейски или е, компании от световно ниво. Ако се реши, ако се реши, е, че няма да се отменят е, допълнителните санкции, има ли начин да се направи така, че да се постигне нещо? Е, това реално е един резервен план за изключителни обстоятелства, на който Европа трябва да се опира, ако нищо друго не се постигне. Освен това, незабавно трябва да започне да се изгражда по-широка коалиция, за да се контрират именно ефектите от е, изтеглянето на американците. Първо трябва да се разговаря с страните членки на ЕСА, е, от страна на външна, службата за външна дейност, но тези консултации трябва да бъдат и по-широки да се обърне не само към е, Русия, която е страна по споразумението, но също и Индия, Южна Корея и Япония. Те е, са също толкова разтревожени от рисковете за е, разпространение на ядреното въоръжение, ако се срине споразумението и също така се притесняват от дългосрочните въздействия на вторичните санкции, ако САЩ въведат такива. Така че там може да се търси коалиция. Франция и Обединеното кралство трябва много внимателно да обмислят какви стъпки ще предприемат в съвета за сигурност в ООН, защото те са вързани с споразумението за ядрени въоръжения. За съжаление, е, тук Европа ще трябва да вземе някои не толкова лесни решения. Трябва да се търси сътрудничество и с Русия, и с Китай. Но определено това е област, където им, всеки има какво да намери като интерес в тези преговори. Освен това, европейските правителства и частната, частния сектор трябва да търси е, възможности за изключения при налагането на вторични санкции, ако е, Съединените щати направят това. Поне възможно най-малкия вариант е да се дадат изключения за енергетиката, финансовите услуги, авиацията и някои други. А също може да се мисли и за пределни нива на санкциите. И имаме опит в договаряне на подобни а, изключения, а, включително и с санкциите за Русия от миналата година, така че може да се търси какво да се направи. Трето, знам, че е, тази тема е доста, се сблъсква с доста противоречия в Бруксел, но е, въпросът е какво да се, какво законодателство блокиращо в Европа би могло да се направи, така че да се заяви ясно, че Европа има и други варианти. Ако щатите решат да е, разтрогнат международното споразумение. Европа трябва да има резервни планове. Естествено, след като сме разговаряли с представители на многонационални компании, съм е наясно, че економическите връзки между Европа и Штатите правят много трудно а, въвеждането на подобни блокиращи регулации. Но Европа по този начин може да има политическа сила в е, опита да договори изключения, за да постигне едно цивилизовано разтрогване на отношенията с щатите. Европейските правителства и ЕС работят по темата, особено при разрешав... за разрешаване на банковите проблеми, свързани с ядреното споразумение. Това споразумение е двустранно. От една страна Иран трябва да се изпълни ангажиментите, от друга страна приложенията, свързани за економическо сътру... с економическото сътрудничество, трябва да бъдат изпълнявани. И част от цялата дейност е, е, това, че Иран трябва да извърши, да си изпълни доста сериозни ангажименти, но Европейския съюз може да даде повече техническа помощ на Иран в това отношение, е, защото те са обект на санкции от десетилетия. Ако Европейската банка за инвестиции, примерно, се окаже подходяща а, рамка за европейски компании, за альтернативен банков механизъм, който да може да бъде употребяван независимо от действията на щатите. Освен това, трябва да се държи вратата отворена за щатите да се върнат към споразумението, защото във всички случаи, когато всички политически партии и всички страни към споразумението са ангажирани, то работи по-удачно. Препоръката е да се изпращат ясни сигнали и на Иран, и на Саудитска Арабия, и на Израел, да се каже, че е, усилията за спасяване на споразумението не се свежат само до взаимоотношенията с Иран, а до а, осигуряване на ядрена сигурност в света. А, тук става дума за проблеми и в един регион, който е твърде бързо, до, близо до Европа и европейците неизбежно ще понесат бремето на това, което би се случило, ако има ескалация. Много благодаря. Нека да започнем с дебата. Господин Ленец пръв. Той ще говори от името на господин Флекенштайн, нашия докладчик. Thank you very much. Um... Благодаря, председателю. Благодаря за информацията. Говоря от името на Кнут Флекенштайн. Той не може да присъства, но ви поздравява. Аз поддържам неговата позиция. Като докладчик за Иран, би искал да посоча значимостта на днешното изслушване по съвместния всеобхватен план за действие. Изключително важно е да обсъдим какви възможности имаме за политика а, при отказ от сертификат. Ядреното споразумение е много важно за целия свят и за Близкия изток. Разрушаването на съвместния план ще попречи и на Иран и ще попречи изобщо изпълнението на споразумението. Краят ще означава засилване позициите на хардлайнерите. Иран може да започне отново с ядрената си програма и да се държи в целия район много по-предизвикателно. Затова съм напълно съгласен с върховния представител, който подчерта стратегическото значение на пълното изпълнение на съвместния план на заседанието на министрите миналата седмица. Международната агенция по атомна енергия многократно заявява, че Иран изпълнява задълженци, свързани с ядрената енергия. Избирането на Марк Помпео, Майк Помпео, извинете, като външен министр на САЩ и назначаването на а, специален съветник а, по сигурността, може да доведат до оттегляно от споразумението. Сега сме изправени пред много сложно поведение на САЩ за тази сделка или това споразумение. Трябва обаче да гоним приоритетите си, крайните срокове и да продължаваме да работим по плана за действие. Различните страни трябва да държат на пълното изпълнение. Искаме Иран да отговаря, извинете, да изпълнява всеобхватния план. САЩ също трябва да продължи с ангажимента си по споразумението. Нужни са европейски действия и обща цел. Аз лично смятам, че трябва да бъдем по-твърди при следващите преговори с САЩ, за да не станем съучастници при е, срива на това ядрено споразумение. Важно е да кажем, че са нужни и альтернативни варианти, ако това се наложи. А може би ще се наложи. Ще работим с е, съюзници, които са на същото становище. Твърдата позиция на САЩ в подкрепа на това споразумение може да намали възможността за конфронтации и конфликти в региона. Защото иначе ние ще понесем цената на такива конфликти. Трябва да продължим да показваме, че ние сме един надежден партньор, който е готов да опази международното право в сложни времена. Готови сме да работим и по други въпроси с Иран, които са отвъд приложното поле на всеобхватния план. Има програма за палистични оръжия, има напрежение в региона между Иран с други страни, като Сирия и Йемен. Тези въпроси трябва да се разглеждат обаче отделно. Трябва да се подготвим също така и за най-лошия сценарий, което е оттеглен САЩ от плана за действие и санкции през май. Нужни са стимули за Иран и економически и политически, за да може той да продължи да изпълнява споразумението. Трябва да видим и как Европа може да предостави такива стимули, като в същото време защити дружествата от вторични санкции от страна на САЩ. Такива изслушвания като днешните ще дадат възможност на ЕС да намали щетите, които биха последвали. И искам да добавя към казаното от колегата, всъщност прочетеното от мен от колегата. Имаме друг стратегически въпрос в региона. Of, uh, the... Споменахте регионалните преговори ядрения въпрос в Персийския залив? Започнаха ли преговори? Споменахте Саудитска Арабия. Ще трябва ли да се вземе това предвид? Като втора писта, като втора програма. Thank you very much. Благодаря. Muchas gracias, señor Doy la palabra señor Tanok. Благодаря, господин Танък. Uh, И аз бързам, не знам дали ще можете да отговорите на въпроса ми първо. Аз също изразявам тревога за назначаването на Джон Болтън като национален съветник по сигурността, тъй като той е известен като хардлайнер по въпроса за Иран. Той иска даже предварителни военни действия. Аз лично смятам, че сега има голям риск САЩ да се оттеглят от всеобхватния план за действия. Един от ораторите спомена Кралство Саудитска Аравия, което е подписало договора за неразпространение на ядрените оръжия. Дали това е така, ако съм ви разбрал правилно, разбира се, и как тогава ще могат те да изграждат свои ядрени оръжия с или без този план за действие, без да има санкции от страна на ОНЕ по глава 7. Доколкото знам, няма механизъм страна да се откаже от такъв договор, без да има сериозни правни последствия. След това, онова, което всички избягват да споменат, моята страна, която е на по-малко от година от Брексит. Ние сме член на и ЕУ плюс 3 и преговорите, които тъкат. Обединеното кралство отчаяно иска търговска сделка с САЩ в а, тези периоди, този период, преходен период след Брексит. Ще бъдете изправени пред протекционистичните сили в Вашингтон, но в крайна сметка ни бе обещано това като специално отношение от страна господин Тръмп заради приятелството между нашите страни и да има тесни връзки след Брексит, обеща той, чисто търговски план. Как ще стане възможно това, когато Обединеното кралство е извън Съюза? Нато кралство каза, че подкрепя плана за действие като трета страна и ще подкрепи Европейския съюз в този смисъл. Как ще може да се реши проблема с вторичните санкции, тъй като това ще бъде голям проблем за Лондон? Благодаря, госпожа Муди. Благодаря. Благодаря ви за интересните представения, както и за информацията, която ни предоставихте. Съгласна съм с казаното вече от колегите, що се отнася до плана за действие и подкрепата за бъдеще, върховенството на закона, спазването на международните задължения. Трябва и отговорностите да изпълняваме по тях. Една от нещата, които споменахте, и ми се иска да говорите малко повече по него, е свързано с действията срещу Иран, които се предприемат извън а, съвместния съобхватен план за действие. Има съмнения, свързани с това какво се случва в страната, съмнения свързани с хората, с народа. Имаме британец, който е в затвора, но това е само един пример за случващото се там. Текат дебати също така за допълнителни санкции, които да вървят съвместно с всеобхватния план за действие. Ще окаже ли това въздействие върху позицията на САЩ по отношение на всеобхватния план за действие? Тоест, действия, които се предприемат към Иран и това, което се случва в самия Иран, по отношение на ядрената сделка. Настоящите обстоятелства, деликатните обстоятелства около тези войни, които се водят от чуждо име, и с това свързвам казаното от Кнут и от другия колега – Има ли регионални преговори, които вече са стартирали в този смисъл? От коментарите, които казахте, не разбрах дали ви интересува ново споразумение, което е някакси фокусирано около Саудитска Арабия. Всъщност, какво ви интересува или с какво се занимавате, какво анализирате по отношение на това? това бяха двата ми въпроса. The... Много неща трябва да обсъдим, много е деликатен въпроса. Положението сега е много по-опасно, отколкото когато стартирахме дискусите около плана за действие. Е споразумението. Много внимателно трябва да се пипа. Благодаря, господин Хаджи Георгио. I thank you also for the excellent... Благодаря ви за отличните презентации. Имам два въпроса. Един е за господин Корнелио Садеба. Казахте, че до края на това споразумение Иран ще бъде различна страна вече. Не знам дали ви разбрах добре. Може ли да ми кажете какво означава това? Два въпроса към дамата. Госпожа Гермайер. Казахте, че економиките на някои страни ще претърпят негативни последствия поради това споразумение, имате предвид Индия, Южна Корея и така нататък. Това не го разбрах напълно. На второ място говорихте за тактиката на господин Трамп по време на преговорите с Конгреса и че Европейския съюз трябва да, ги, да вземе преди тази тактика какво имате предвид? Muchas gracias, señor Pungner. Auch ich möchte mich sehr herzlich für die gute Präsentation bedanken. Първо искам да благодаря на ораторите за техните изказвания. Имам два въпроса. Една тема, която в миналото често се повдига и всъщност се питам дали тя все още е свързана. Как ще реагираме, ако се случи най-лошото, ако САЩ се оттегли от ам, споразумението и се наложат а, вторични санкции? Те ще бъдат ли наложени на европейски дружества? Е, предполагам, че това няма да е възможно или всъщност, че няма да е възможно да се избегне а, налагането на вторични санкции. От финансовия свят става ясно, че нашите дружества проявяват известно безпокойство. Смятате ли, че може да направим нещо, за да се преборим срещу евентуални вторични санкции? След това, по отношение на Северна Корея, как изглеждат нещата според вас? Вече доста време имаше добро сътрудничество между Иран и Северна Корея. Няколко години наред. Ако сега има елементи, които са вградени в споразумението и това споразумение отпадне, какво ще се случи също с, прог... с ракетната програма. Иран все още държи кръка си в отворената врата на Северна Корея и може да намери доставки, ако те са нужни. Благодаря. Благодаря. Когато човек е последен след много оратори, повечето въпроси вече са зададени. Господин Бухнер също повдигна въпроса за Северна Корея аз толкова бях радостен, че ще задам въпрос, който никой не е задал до момента, обаче той ми го зададе. Остана обаче нещо по севернокорейския въпрос, което не бе включено във въпроса на господин Бухнер. Ще задам въпрос малко по-различен от неговия. Ако има преговори изобщо между господин Трамп и Ким Йон Ун, как тези преговори ще бъдат... Всъщност ние не знаем какво ще направи Тръмп на 12 май, но ако той се откаже от споразумението за съвместен всеобхватен план за действие, какво послание ще изпрати това на Северна Корея, ако той иска да води преговори по сходно споразумение, защото споразумението с Северна Корея ще е или би трябвало да бъде нещо сходно, тъй като въпросите са взаимосвързани. Нека да видя дали има нещо, което още не е повдигнато като въпрос, което съм си записал. Въпроса на господин Хаджи Георгио също е много важен. Как ще бъде различен? Казахте, че Иран ще бъде различен от този, който виждаме сега. Благодаря. Това е всичко. Благодаря. Давам думата на гостите. Кой ще започне? Благодаря, председателю. Благодаря на членовете на комисията за това, че зададаха Тълбинни въпроси. Сега имаше въпроси към мен, някои отворени въпроси, след това ще дам време на колегата да отговори. Първият въпрос беше за различните интереси на държавите членки. По-добре от мен знаете какви са позициите на държавите членки по въпроса как да съдържим с Иран. Както каза Ели, имаше медийни статии за това, че трите държави от Съюза искат допълнителни санкции. И също така се говори за различните становища между различните държави членки. Това не е нещо ново. Много трудно може да се стигне по обща позиция за европейски санкции срещу Иран последните 12 години, които доведоха до споразумението от 2015 година. Това е част от е, многообразието на европейския подход. Няма достатъчно време да се говори по тези въпроси, преди да се стигне до обща позиция. Един важен елемент тук е, че ние трябва да имаме обща позиция сега. Това може да не е позицията на Е3, но е нужна обща позиция на Съюза. Спомнаха се регионалните преговори. Те все още не са започнали. Има предложение, както казах, на Иран, че те са готови да влязат в такива преговори. До сега Сауди, Саудитска Арабия не искаше да преговаря по никакъв начин за регионалната сигурност. Така че въпросът е дали отделните държави членки на Европейския съюз могат да насърчат Рият да влезе в такива преговори. Но това би било в духа на участие на Съюза, принципите на Съюза, който иска многостранно решение на такива конфликти. Също ще е добре да се приеме предложението на иранците и да се влезе в преговори по един такъв въпрос. Зададе ми се въпрос до каква степен Иран ще бъде различна страна 2031 година, тъй като ако гледаме 15 годишния срок на този план, тогава изтича той. Можем само да се надяваме Иран да е различен, но аз не искам да говоря за това, за какво се надяваме. Това, което исках да кажа е следното. Чисто правно нещата ще изглеждат различно за Иран, ако се приложи ядрената сделка, така както а, трябва. След 8 години ще трябва да се ратифицира допълнителния протокол от страна на Иран. Това е документ, който се прилага доброволно сега по, това, по този план за действие. Ратифицирането на допълнителният прокурор протокол е пряко свързано с това САЩ да започне процедура за вдигане на санкциите. Това те обещаха в плана за действие. Сега, като че ли няма голяма яснота дали това ще се случи изобщо. Идеята на този план е Иран да е различен в края или при изтичането на този план за действие, отколкото е сега, по-различен, отколкото е сега. Също така, извинете, господин Танък, той си тръгна, но Саудитска, Саудитска Арабия е член на тази група, но те не могат да развиват ядрена програма. Саудитска Арабия обаче заплаши, че ще изработи ядрено оръжие, ако Иран го направи. Това е много опасно малко членове на а, споразумението за неразпространение ядрени оръжия са казали нещо такова. Саудитска Арабия ще трябва да се отегли, подобно на Северна Корея, от договора за неразпространение и ще бъде изложена на същите санкции, на които е изложен Северна Корея. Иран също бе изложена такива, когато предполагахме, че разработват ядрени оръжия няма механизъм Саудитска Арабия да разработи ядрено оръжие и в същото време да е член на да е подписала договор за неразпространение. След това как ще реагира Европа и дали може да се противопостави на вторични санкции от страна на САЩ. Не може да гадаем Опитваме се да съветваме Европейския съюз за това как да изглежда позицията им. Ели говори конкретно за това как Европейския съюз, ако има обща позиция, може да се изправи срещу такива вторични санкции. Въпросът е частично за това дали ще бъдат ефикасни такива мерки и също така въпросът е свързан и с това дали до 12 май ние ще покажем, че искаме да вървим в определена посока. Това, което се случва в момента е представяне на пълна позиция пред отсрещната страна. Позицията на Европейския съюз по плана за действие е чудесна, но какво ще направи в най-лошия случай Съюза, все още не е ясно. И накрая, не става дума само за най-лошия случай, а да се вземе позиция по общите въпроси. Например, проблемите в региона, сигурността, Може би е необходим един пакет, в който Европейският съюз да каже какво иска да постигне, имайки предвид интересите му. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Аз ще се спра на някои от въпросите, е, по които моя колега не говори и ще добавя някои неща. Ще свържа въпроса за европейската позиция с е, въпросите за неядрените аспекти. Мисля, че дискусията, която се води в момента по, случай, по въпроса за новите санкции за Иран, не са свързани с вътрешни въпроси, те са свързани с регионални въпроси и с ядрените въпроси. Мисля, че има споразумение, така както аз го виждам, а, мисля, че има връзка с спорните въпроси с Иран и как най-ефективно да се справим с тях. А, санкциите не винаги са решение за постигане на желаните резултати. Особено, що се отнася до въпроси, свързани с стратегическия приоритет на Иран в контекста на неговата ядрена програма. Трябва да има по-добър проект за това как се разделя разделят проблемите, свързани с Иран и как евентуално да се прилагат санкции. Особено във време, когато, е, когато економическия растеж в Иран е доста ограничен. Има определена економическа, имаше определена економическа интеграция, очакваше се много висок ръст, но той не се сбъдна. През 2011 година, когато мислехме за енергийните санкции, нещата изглеждаха много по-различно. Затова последователността на санкциите трябва да е много внимателна, така че да се увеличи политическия лост, който е много ограничен по отношение на администрацията на Трамп. Съветниците в Вашингтон казват, че европейците ще подадат на натиска и може би ще продължат преговорите с европейците, така че споразумението да се държи в е, висящо положение. И е, това се отнася и за регионалните въпроси, не само за ядрената, ядрения, ядреното споразумение, което ще има за резултат невъзможността на Иран да спазва споразумението. Това ще накара Иран да се откаже от споразумението и това увеличава неизвестните около споразумението. а трябва да имаме гаранции от САЩ, че те ще се придържат към споразумението. Така ние може да покажем, да изпратим сигнал към Иран, че ние ще се придържаме към, също към споразумението и ще може да мислим за неядрените аспекти. Сега, така както аз разбирам нещата в момента, никой не може със сигурност да каже какво ще се случи има много неизвестни. А, през последната година при многото си посещение в САЩ хората а, са много несигурни. Несигурността по отношение на външните въпроси, на вътрешните въпроси расте. А трябва да сме много внимателни в нашите действия. Сега имаше въпроси за азиатската економика економ... азиатските економики, е, Южна Корея, Индия, Япония и преговорите с Иран за инвестиции. Иран има е, е, азиатските страни имат интерес от деескалация на напрежението около тях и те биха приветствали едно добро, една добра координация с САЩ и един международен ответ на оттеглянето на САЩ от споразумението. За щастие, в момента Обединеното кралство е все още част от Европейския съюз и от съвместния всеобхватен план за действие и има глас при преговорите. Сега за преговорите с САЩ. Въпросът за вторичните санкции и позицията на Обединеното кралство. Не мисля, че има крайно решение, но има тенденция да се работи в тясно сътрудничество с САЩ но техническите аспекти трябва да се уточнят. Сега по въпроса за регионалните разговори. По отношение на е, Южна Арабия. Извинявайте, Саудитска Арабия. Трябва да кажа, че Имаше конференция в Мюнхен по сигурността, Германия, Франция, Обединеното кралство. А, водиха разговори с Иран за регионалната сигурност. Е, засегнаха се въпросите за Йемен. Тези дискусии вървят и в момента. Това, което европейците трябва да направят е да се, да, е да се опитат да намалят ескалацията на напрежението в региона и да предложат альтернативи за деескалация. Е, защото напрежението в момента се нагнетява. И това е опасно. Мисля, че факта, че европейците говорят с Вашингтон, Техеран, Израел и Саудитска Арабия дава добавена стойност е, към деескалацията на, на напрежението. Последният въпрос, на който мога да се спря, е въпроса за Северна Корея. Има различни мнения по този въпрос, но мисля, че общността за ядрена сигурност е на мнение, че ако Тръмп се е отегли от споразумението, ще има разговори с... ще nuclear deal uh, with North Korea when they have just undermined perhaps one of the most... Те се разгорещат разговорите с Северна Корея. Северна Корея също е въпрос, свързан с глобалната сигурност. Но да се върнем на Вашингтон. Има опасение, че администрацията вероятно няма да може да се справи с техническите разговори с Северна Корея. Корея. И това буди загриженост у всички нас. Благодаря. Искам да помоля колегите да бъдат кратки. Госпожа Ана Гомеш и господин Лит. Имаше посещение на, в Иран от АФЕТ и други комисии от нашия парламент. И голяма част от причината за демонстрациите в Иран – против режима в края на годината и в началото на, на тази година са свързани с недоволството, незадоволството от економическото управление и са свързани с военното приключение в Сирия. По това време ние разбрахме, че има сериозни последствия за режима поради това, че израелците са бомбардирали ирански инсталации в Сирия и са ги разрушили. Е, ирански съоръжения. До каква степен това има последствие за събитията в Иран, за развитието на Иран? И как виждате противоречието, че Иран от една страна казва са жертва на употребата на химически оръжия от Садам, а сега пък се, използ... се използват химически оръжия в Сирия от Асад. Как това противоречие се разрешава вътрешно? Така че да няма опозиция срещу властващия елит. Господин Лиц, благодаря. Както казахте, е, вие споменахте т.е. Е, конференцията по сигурността в Мюнхен и вие казахте, че САЩ е по-голяма и нещо повече от президента. Времето много бързо минава, развитията следват едно след друго. Има заплаха от Израел. Иран играе много сложна роля в региона. Сега за Северна Корея това трябва да е нашия най-голям аргумент. Виждаме голямо движение и там. Ако погледнем посещението на Ким в Китай и отвореността между Северна и Южна Корея Олимпийските игри. Нещата се развиват. Това е аргумент, който трябва да поддържаме. Това е възможно за изпращане на силен сигнал от страна на Европейския съюз. Мислите ли, че този въпрос ще се разглежда на съвета по външни въпроси в понеделник? Може би може да има изказване от госпожа Могерини, което да покаже, че Европа взима много на сериозно срока 12 май и че ние сме готови да говорим, да действаме по този въпрос. Сега въп... имам въпрос. Екологичните проблеми в региона. Може ли това да обогати разговорите, включително и пустинните штурмове. Въпросите за пясъка, за водата, може ли тези въпроси да се засегнат и да допринесат за по-голяма отвореност? Ще бъде много кратка, госпожа Моди. За другите актьори от Азия, които искат да работят по-тясно с Европейския съюз и да укрепят отношенията си, исках да кажа нещо. Ако това се случи, ако има инициативи, в тази насока. Как виждате развитията в Иран? Да, добре. Давам ви 5 минути за отговор. Добре. Ще се опитам да бъда кратка. Сега за публичното мнение, общественото мнение в Иран. В една страна като Иран, е много трудно да се оцени общественото мнение в цялата страна. Но един от основните аргументи в Иран е връзката на как да се свърже населението с социалните медии и в социалните медии. Дебати протичат в социалните медии. Нашето разбиране обаче е ограничено, нашето знание е ограничено, но има заглавия, има послания от протестите. Е, причината е политическо недоволство и недоволство от економическото управление. Степента на публичния дебат е много нов, нова. Има коментатори, журналисти, професори, които участват в дебата. Той се развива, разгорещява. Много от хората, които традиционно са подкрепили Исламската република, те са изправени сега пред нови предизвикателства и те самите представляват предизвикателство. Основният дебат е за спешните економически реформи, които трябва да се проведат в Иран. Аз вече казах, че бреме за иранското управление за предстоящите решения за, в областта на политиката и економиката. Има връзка тук с регионалната, регионалната роля на Иран, Сирия, Ливан, тези операции. Основното предизвикателство, което се подчертава, е економическото предизвикателство и нарастващото недоволство от факта, че очакванията бяха много високо, очакванията от ядреното споразумение и те не се оправдаха. Правителството трябва да реагира, трябва да отговори. Сега по отношение на регионалните разговори, дипломацията, аз съм много за това. Преди две седмици бях в региона и мога да кажа Иран трябва да се опита да създаде доверие в региона, така че и другите партньори да, са, да желаят да работят с Иран. Укрепване на доверието. Такива мерки трябва да се вземат, но аз виждам апетит точно в противната посока нагнетяване на напрежението. Сега за създаване на коалиции Е, доколкото разбирам, няма много инициатива в тази посока, но естествено аз бих окоръжила такива инициативи. Има е, срещи с колеги от Япония и от, от е, Южна Корея. Има едно колективно мислене за реакция в спешна ситуация и за изработване на такива а, е, механизми за такава реакция. Quick points, uh, picking off. Няколко бързи коментара. Три. Корея, Иран и накрая Европа. По отношение на Северна Корея, всички тук и въобще общността, занимаваща се с въпроса за сигурност, са на едно мнение, че не е добра идея срещата на Трамп с Ким Ун. За да именно за да се покаже сила в е, преговорите. Президента трябва да е, се откаже от споразумението, защото то не е добро. Иран не си изпазва споразумението и като бъдат твърди към плана, това е предварително условие или задължително условие за пристъпване към преговори с Северна Корея. Това е така мнението на хардлайнерите в Нью Йорк. А, по отношение на дискусиите за Иран, Европа трябва да се включи във всички е, обсъждания за различните проблеми, обществени и не само. Очакванията са много високи. Те умишлено бяха направени така, такива, за да може да се убедят всички страни да влязат в, да се присъединят към този съвместен план, но окончателните резултати са доста скромни. Говори, говори се тук за Европейската инвестиционна банка, за да се финансира европейски компании не на базата на долара. По този начин би могло да се търси активност на економическата, в економически аспект. Трябва да се наблюдава какво се случва в Иран, защото обществото там е гладно за повече откритост, за повече, за по-справедлива вътрешна система. И е, подхода на Европейския съюз. Да, би било прекрасно, ако е, съвета по външни въпроси е, се занимае сега с, и с тази тема, нямам информация по въпроса, да се излезе с резолюция, където се казва, че Европа е готова за по-тежки варианти, че има резервни варианти да се покаже на отсрещната страна, че Европа е сериозна в ангажиментите си. И накрая е, въпроса за Брекзит. Има едно понятие, което е трудно за произнасяне и трудно за изпълнение, а това е да се тегли границата между различните аспекти. Много по-спешно е вече да се търсят е, областите, където има единогласие, да се търси сътрудничество и също да се работи в областите, където няма сътрудничество. За Обединеното кралство, Европейския съюз на 27 страни членки и Обединеното кралство би следвало да стигнат до някакво споразумение – защото съвместния план е в техен интерес. Трябва също така да можем да теглим, да, да очертаем разликата между областите, в които постигаме съгласие, регионална сигурност, околна среда, но и да бъдем достатъчно твърди в тези области, където не сме съгласни с дестабилизиращата роля на Иран, както и с дестабилизиращата роля на много други страни в региона. Това очаква Иран от Европейския съюз, може би не го казва, но във всички случаи е напълно разбираемо. Благодаря. Благодаря на експертите, които ни дадоха информация. Благодаря на всички, които се включиха в дебата. Приключваме сега с изслушването и е, предавам председателството на колегата. So good morning from my side. I'm taking over. Uh, it's great to have so many of you. Добър ден и от мен. Много се радвам да поема сега председателството и да видя толкова много колеги. Тук, вероятно, това се дължи на прекрасното време навън. при различни обстоятелства бих ви приканил да дойдете малко по-напред, но а, за да има по-така задушевна атмосфера, но в АФЕ това не се получава. Така, четвърта точка е... е всеобхватното и засилено сътрудничество, споразумение за сътрудничество между Европейския съюз и Европейската е, и Европейската енергийна общност и от една страна и Република Армения от друга страна. Докладчик е господин Ласло Токиш. Сега му давам а, е, думата да каже няколко изречения. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, преди да представя проект от доклада в качеството си на докладчик, искам да кажа колко високо оценявам факта, че Европейския съюз и Армения са постигнали толкова голям напредък в двустранните си отношения, като се има предвид колко много предизвикателства имаше по пътя до това споразумение. 2800 години е, чества Армения от създаването на столицата си Ереван, най-древната е, крепост на християнството в Европа. Армения е, се справя с наследството от комунистическия режим, с всичките му последици – демографски проблеми, економически трудности, но те, тя е готова да извърши необходимите реформи, за да стане една свободна европейска страна. Подписването на съвместно на всеобхватно и засилено споразумение за сътрудничество през ноември ни предоставя рамка за съвместна работа в нашите външни е, взаимоотношения ние слагаме приоритетно значение върху взаимоотношенията с нашите съседи на базата на демократичните принципи и за върховенство на закона и е, спазване на човешки права. Армения с бурната си история и предизвикателствата си от днешно време си остава ключов приоритет за нас – Взаимоотношения на базата на доверие и прозрачност са е, ключови за едно стабилно и благоденствено бъдеще на целия район. В нашата геополитическа стратегия основните ни интереси са да си сътрудничим с нашите съседи. И като докладчик искам да ви е, уверя, че ще е, имам предвид всички тези обстоятелства, както и необходимостта да се обърнем към регионалните предизвикателства по един е, неутрален и безпристрастен начин. Благодаря и на колегата, който се занимава с темата Азербайджан. Това са уводните ми думи, а сега нека да кажа малко за самия доклад. Първо по политическите аспекти, а след това и по економическите. Преди всичко, спазването на ключовите ценности, човешки права, върховенство на закона и демокрация са основната нишка, която ще се прокрадва през целия доклад. Поне това е намерението ми. Напредъка на нашите взаимоотношения зависи от това как се спазват тези ценности. Нашите арменски партньори показаха ангажименти в такъв смисъл – и очакваме това да продължава на базата на е, взаимно договорените приоритети, така както сме ги подписали. Докладът е разделен на няколко раздели. Е, коментираме, че трябва да продължат вътрешните реформи, е, гладкия преход от президентска към парламентарна република – също така в доклада се казва, че гражданското общество трябва да може да продължава е, е, ролята си за борба с корупцията и партньор на правителството е, посредством предоставяне на експертна помощ. Що се отнася до Нагорно Карабах, много е важно да се търси край на конфликта там и възвръщане на мира. Европейския съюз очаква смислени ангажименти и сериозен напредък в посока на решаване на конфликта. Повтарям отново, че Европейския съюз подкрепя усилията на международната общност в рамката на съпредседателството на Минската група с трите основни добре известни принципа. Предлагаме формулировки за конфликта, които да са приемливи за двете страни и е, слагаме акцент върху необходимостта да се намира разрешението. Подобен подход е възприят и в доклада за Азербайджан. Да се намери обаче устойчиво разрешение на конфликта означава да се прояви и политическа смелост, а и да има дългосрочна стратегия на държавните ръководители на Армения и Азербайджан. Освен това, що се отнася до нашето търговско и економическо сътрудничество, в доклада се подчертава, че се надяваме, че СЕПА ще даде нови економически възможности на Армения и нейните граждани – които живеят в тази страна или възнамеряват да се върнат там. В доклада приветстваме и задълбочаването на усилията в това отношение, дори стигане до малко по-далеч от ангажиментите на СТО по отношение на права за интелектуална собственост и достъп до пазари. Коментираме и мерките за опазване на околната среда и сигурност в енергетиката. Необходимо е да се зададат повече работни места и да се намали зависимостта от внасяне на енергоисточници, както и да се търсят альтернативни такива. Ние предлагаме опит и в такъв смисъл сме готови да разширяваме сътрудничеството си в тази област. Повтаряме отново искането на Европейския парламент към е, коми, Европейската комисия и службата за външна дейност да получим писмения доклад за изпълнението на международните споразумения, които се изготвя всеки 6 месеца. Това ще подпомогне процеса на наблюдаване на това как се изпълнява споразумението. Очаквам с е, желание вашите колеги, е, предложения и изменения, колеги, и ви благодаря предварително. Благодаря, господин Тъкеш. Следващият оратор е докладчикът в сянка, господин Шолц. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за проекто доклада. Благодаря и за целия процес на прилагането на а, споразумението. Наистина то отваря много големи перспективи за сътрудничество между Европейския съюз и Армения. За нас мога да кажа, че ние подкрепяме основната насока на доклада, съгласни сме с докладчика, но имаме някои изменения, които аз ще представя, особено, що се отнася до особената позиция на това споразумение. Това споразумение задава рамковите условия за сътрудничеството, но също така а, се задават и мултивекторната политика на Армения, т.е. става дума за укрепване на сътрудничеството с Европейския съюз, но също така и продължаването на сътрудничеството на Армения в Евразийския съюз. въпросът е как да се справим с потенциала от конфликти в Нагорно Карабах. Мисля, че тук трябва да имаме изискването, подобно на изискването към Азербайджан. Имахме обмен на мнение в АФЕТ с външния министр на Република Армения преди няколко седмици и там също изразихме нашето становище съвсем ясно. Европейския съюз е, трябва да се застъпи за устойчиво доверие, да се предприемат мерки за преодоляване на липсата на компромис от двете страни. при изключването на това споразумение трябва да се поеме ангажимент за отказ от насилие, примирие и помирение на двете страни, както и разоръжаване, както и отказ от действия в конфликтния регион. Ние трябва да предприемем стъпки в тази насока. Сега за економически аспект. Смятаме, че е необходимо Армения да се стреми към економическа интеграция, както е, по отношение на Европейския съюз, така и по отношение на руския пазар. Е, трябва да има баланс. Комисията от Евразийския съюз трябва също да бъде осведомена за тези мерки. И когато говорим за е, ОНЕ и предстоящата асамблея, е, общо събрание на, на асамблеята е, трябва да засегне и следната тема. Е, трябва да се ратифицира статута за Международния наказателен съд. И в този контекст да се ратифицира компромиса от 2010 година, изготвен в Кампала. Благодаря ви и с интерес очаквам сътрудничеството с докладчика и останалите докладчици в сянка. Благодаря. Господин Щетина. Floor, Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Кьокеш за доклада. Съвсем накратко. Ние трябва отново да подчертаем в резолюцията към доклада, че Европейският парламент подкрепя а, съпредседателството на групата, на Минската група за разрешаване на конфликта в Нагорно Карабах. за спазване на основните принципи. не използване на сила, самоопределение и териториална цялост. Така, както го е, направихме и в нашата резолюция от 15 ноември за източното партньорство. Благодаря за вашето внимание. Благодаря, господин Щетина. Госпожа Клермути. Благодаря. Нека да добавя малко към коментарите. Първо приветствам споразумението за това, че ние задълбочаваме връзките си и оказваме е, подкрепа с е, това всеобхватно споразумение. А, що се отнася до новите економически възможности посредством това споразумение, много е важно да ги използваме в максимална степен, т.е. те да не останат само на хартия, а да им придадем е, живот, за да изготвим, да дадем възможности за връзки между малката и средни предприятия за една така жизнена економика. Освен това, съобхватното споразумение трябва да включва, както казаха, изисквания за засилване на демокрацията и спазване на човешките права. Съгласни сме с коментарите на докладчикът в такъв смисъл, че трябва да има гаранции, че това ще се случи. Важно е да помислиме и за спазване на правата на отделни, е, на, на лицата, пример, на гражданите, да речеме е, законодателството за трудова безопасност. Необходимо е да, е да е ясно, че цялото общество ще извлече ползи от е, споразумението. И накрая, как така комуникираме информацията. Много е важно да това споразумение да не остане на високо ниво между Европейския съюз и правителството, а активно да бъде оповестено на гражданите, да е ясно какви са ползите, да е ясно, че то съществува да очертаем ясно какво добро може да проистече от него. Тоест, комуникациите в този смисъл трябва да бъдат водеща нишка също в споразумението. Благодаря, госпожо Моди. Ако няма никой друг, още малко, когато ставаше дума за безопасност на работното място, мисля, че трябва да добавим и законодателство за равнопоставеност между половете. Добре, благодаря. В подготовката си е, за тази работа, може би, си спомняте, че поканихме Едвард Налбадиян, министр на външните работи на Армения, за да осъществим размяна на мнение. И може би си спомняте, че голяма част от срещата протече в обсъждане на регионални въпроси, а не на всеобхватния план споразумение. Е, работата ни по доклада се извършва е, паралелно с е, работата на докладчика господин Николай за подписването на същото споразумение с Азербайджан. Ще гласуваме текстовете в един и същи ден. Утре е крайния срок за подаване на изменения в 11 часа преди обед с което стигаме до препоръката на съвета за заседанието на ООН, Общо събрание на ООН. Това е като че ли най-притеснителната част от заседанието ни днес, поне за мен, защото аз трябва да представя този доклад от позицията си на председател, което не е съвсем в съответствие с а, а, протокола, но се надявам, че колегите, които ще бъдат до мене, ще тушират а, проблема. Отново имаме възможност да представим становищата на Европейския парламент за взаимоотношенията ни с Съединените щати и е, основните проблеми, с които те се ангажират. Преди да започна да коментирам доклада обаче, нека да коментирам един въпрос, който показва колко сложни са въпросите, е, проблемите, с които се справяме. Съвета за сигурност съвсем неодавна проведе дебат за това, което най-вероятно ще се окаже атака с химически оръжия в е, Сирия и съответните зверства – и е, ветото, както много често се случва на една свръхсила, блокира резолюцията. Тоест, е, всеки гласува против предложенията на отсрещния. И когато е, Русия не действа, нищо не се случва и хората страдат. Ето това е един от проблемите на възможността да се налага вето. Този въпрос трябва да се разреши. Затова активно подкрепяме генералния секретар на ООН в програмата му за реформи, за да може структурите за сигурност да станат по-гъвкави. Също така подкрепяме усилията за сериозни промени, за да може системата за развитие да работи в съответствие с целите за устойчиво развитие и програмата до 2030. Също така, насърчаваме засилване на усилията за създаване на такъв съвет на сигурност, който да отговаря на, раз... на разделението на силите, т.е. да има постоянно място и за Европейския съюз. По отношение на конфликтите не държим да се, нас... да се упоменават изрично всички страни, но ние много добре сме запознати кои са те. Освен това, страните, които упоменахме в нашия доклад за 27-та сесия на Общото събрание, все още не се радват на мирно разрешение на своите конфликти. По отношение на войните, тук има и други проблеми. Примерно раз, насилие на базата на вероисповедание. Призоваваме да има закрила и за жените и децата в зони на конфликт, за оръжията за масово разрушаване – Подкрепяме цялата дейност на ООН и пълното изпълнение на съответните договорености. Призоваваме всички членове на ООН да, подкрепят да подпишат или ратифицират съответния договор. Упоменаваме и колко е необходимо да се даде възможност гражданското общество да има своя глас в събитията по света. Когато става дума за човешки е, права, е, подкрепяме глобалния договор за спазване на основните права и е, призоваваме за достатъчна финансова подкрепа за върховния представител на ООН, за да може да се осъществи подкрепа за бежанците по цял свят. И накрая, но не най-маловажно, повтаряме отново ангажимента си за спазване на договореностите от Париж за климатичните промени и говорим колко е необходимо те да бъдат изпълнявани. Срока за изменения, нека ви напомня, е 25 април. Благодаря. Писали са се няколко колеги. Ще започна. Господин Токеш. Uh, Той ще говори от името на господин Ковачев. Господин Ковачев ме помоли да изчета неговия текст по въпроса. То докладчик е, по предишните два доклада за Общото събрание на ООН, искам да поздравя господин Фройд за изготвянето на този текст. Той е много точен, ясен и създава добра основа за компромиси. Тази година не говорим за конкретна държава. Искаме докладчика да поясни дали това ще е цел за крайния текст, или пък конкретните елементи за отделните държави ще бъдат въведени посредством изменения. Поздравяваме господин Фройнд за това, че подчертава значимостта на една цялостна реформа на системата на ООН, включително и реформа на съвета за сигурност на ООН, като той, като това всъщност е първия раздел на доклада. Една такава реформа трябва да почива върху един консенсус за съживяване на работата на Общото събрание и да се подобри координацията и кохерентността на всички институции. Както и при предишни доклади, групата на НП иска да каже ясно и твърдо, че всички права на човека, записани в конвенции, са универсални, неделими и взаимосвързани, както и взаимозависими. Зачитането на тези права е задължително. В такъв смисъл смятаме, че в главата Човешки права, демокрация и върховенство на закона може да се включи темата свобода на вероисповедание, която не е включена. Ще продължим да защитаваме свободата на вероисповеданията. Установихме, че борбата срещу тероризма също отсъства от текста тази година. Не се споменава също така и отговорността за защита, която е изключително важна. За групата на НП е важно да се каже, че заклеймяваме тероризма и подкрепяме твърдо действия, чиято цел е изкореняване на терористични организации и по-специално така наречената ИДИЛ Даеш. Що се отнася до зачването на дебата за определение на термина климатични бежанци или климатични мигранти, ЕНП не би повдигнало такъв въпрос. Трудно нашата група би приела нещо такова в раздела Мир и сигурност се споменава Африканския съюз. Не се споменават обаче други регионални или подрегионални организации. В заключение, както казах, този проект е една отлична основа за постигане на компромис. Надяваме се в пленарната зала по-късно тази година да гласуваме един отличен текст. Благодаря. Thank you very Much, Mr. Turkish. I... Аз ви благодаря. Накрая ще отговоря на въпросите ви. next, Uh... Следващ, господин Шолт, като докладчик сянка. Не. Госпожа Локбилер. Не. Господин Шолт. Не. Um, Thank you, Chair. Uh, I was asked to start. Uh, I want to... И така, благодаря за този текст. Много е тежка задачата този път. Напълно съм съгласен с вас, че в момента, в който се опитваме да изготвим позицията на Европейския парламент за 73-та 73 сесия на Общото събрание на ОНЕ, трябва да взема предвид международното положение, в което се намираме. За съжаление, нараства опасността от война, не само регионална такава, а и световна. Смятам, че трябва да се опитаме да взаимосвържем тези предизвикателства с задачата, която си е поставила ООН, е до 2030 година да се постигне, да постигнат целите за устойчиво развитие. Тоест, остават 12 години за постигане на всички тези 17 цели, които са заложени в този план за действие. Това ни дава една възможност да кажем в каква посока може активно да допринесе Европейския съюз към всяка една от тези цели. Напълно съм съгласен с вас за мира и сигурността, за реформата на системата, въпроса за мира, сигурността, жените, взаимосвързването на медиацията с превенцията на конфликтите. Важна е ролята на ООН, що се отнася до сигурността и мира. Много повече трябва да се направи за разоръжаването, за укрепването и развиването на демокрацията, правата на човека, върховенството на закона. Трябва също така да се вземат предвид е, и задълженията ни за глобален пакт за мигрантите и бежанците. Така че ще има и други дейности от страна на Европейския съюз, като например климатичните изменения, климатичната дипломация, също така част от този доклад трябва да се съсредоточи върху економическото развитие и способността на държавите членки на ООН да направят, да, и, всъщност да постигнат економическо развитие посредством засилване на сътрудничеството, както и да използват съществуващите инструменти по един много по-отговорен начин. И така, Искаме тясно сътрудничество с вас по разработването на доклада от тук на сетне. Имате определени ограничения по този доклад, разбира се, и ние с удоволствие ще си сътрудничим с вас. сопите, които споменах, надявам се да се стигне до добър текст накрая. Благодаря. Благодаря, господин Шолт. Госпожа Лопилер. Благодаря. Благодаря. Това наистина е един отличен доклад. Той очертава основните цели, които трябва да засегнем на следващото заседание на Общо събрание на ОНЕ. Нашите изменения нека засегна. Подготвяме споменаването на заплахата на многостранните отношения и трябва да кажем, че подкрепяме многостранните системи. Също така искаме да посочим, че е много важно Европейски съюз да говори с един глас на този форум. Последната година се вижда липса на единство между държавите членки, което отслабва Съюза, когато говори пред ООН. Ще направим изменения, за да говорим повече за правата на човека като третия стълб и като една предпоставка за гъвкави е, държави. 90% от целите за устойчиво развитие зависят от напредъка за правата на човека, казва едно изследване на Датски институт. Затова е много важно в сърцевината на системата да бъдат тези основни ценности. Също така смятаме, че трябва да се направи още един подраздел за устойчивото развитие, тъй като това е една от сферите, които се поставят под въпрос от някои правителства. Това бе казано и господин Шолц. Изключително важно е да подчертаем че искаме да постигнем целите до 2030 година. Ще направим изменение, свързано с дневния ред за младеща, мира и сигурността. Това е една нова инициатива на ОНЕ за включване на младите хора при мироизграждането. Ще направим също едно изменение, свързано с правата на екологичните права. Приветстваме тази инициатива и се надяваме да може да я подкрепим с изменения. И не на последно място по съвета за сигурност. Там бихме споменали различните региони, където ООН трябва да изиграе своята роля като изграждащ мир. Това е. Надяваме се да работим заедно и докладът да бъде отличен. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожа Муди. Благодаря. Да, както мога да очаквам от вас, това е един отличен доклад, по който можем да работим. Сега, няколко елемента. Първо, съвета за сигурност. Казахте го и в началото. Ясно е, че трябва да има реформа на ветото, ако искаме този е, съвет да работи ефективно и ефикасно с е, това, пред което сме изправени по-настоящем. Освен това, приветствам факта, е, че давате приоритет на ролята на жените в превенцията на конфликти и изграждане на мир след края на такива. Ще изляза с изменение за укрепване на това и прякото участие на жените в процесите на изграждане на мир. Доказателствата не са много, но са ясни за дългосрочното въздействие върху устойчивостта на мира, на участието на жените при разработване на такива планове. Е, разделът не е разпространение на ядрените оръжия. Имайки предвид това, което се случва в Обединеното кралство и в Сирия наскоро, може би ще е добре да се спомене използването на химически оръжия конкретно. Това да бъде ясно разписано тук. След това и отново, имайки предвид дебата ни по-рано, дали не е добре да се споменат, да се спомене всеобхватното споразумение и план за действие за Иран. И аз искам да подкрепя последната ви точка. Дебата, който искате, за климатичните бежанци и какво е определението, всъщност, което да се направи на климатичните беженци. Изключително важно е това да бъде разписано в този доклад. Благодаря. И аз ви благодаря. Сега председателя дава дума на докладчика. Аз много благодаря за поздравителния тон на бележките, които отправихте към мен, независимо от факта, че не споменахте някои от въпросите, които са включени в доклада, но нещата така стоят винаги. Както повечето от вас най-вероятно знаят, има много ограничен брой знаци за всеки един доклад. Ако бяхте видели първоначалния доклад, който изготвихме, той беше три пъти по-дълъг. И голямата част от резервите, които изразихте, бяха включени. Споменаваха се държави и така нататък. Сега проблема с държавите е, че ако споменеш 4 или 5, някой ще дойде и ще каже, защо не си споменал държава 6 или 7. Поради тази причина махнахме всички държави, пък и поради броя на знаците, които трябва да съдържа всеки доклад. В измененията, разбира се, вие имате възможност да изберете коя държава искате да бъде спомената в окончателния доклад. Става дума тук и за битката за тероризма. Във всеки доклад се включва битката с тероризма, но и оставихме този път извън доклада отново, защото И това, което споменахте, госпожо Миди, за жените в процеса на изграждане на мир, за това, че те са важни. Напълно съм съгласен. Тъй като преди малко говорихме за плана за действие за Ирак, извинете, за Иран, жените изиграха голяма роля при изготвянето на този всеобхватен план за действие за Иран. И от европейска страна и от другата страна. Ще е хубаво наистина да кажете нещо в своите изменения по този въпрос. Отново искам да ви благодаря за оживената дискусия. Искам да ви припомня, че крайен срок за изменения е 25 април. Какво предстои, пита председателят? Next, is then in... Да, при закрити врата е следващата точка, което всъщност едва ли ще промени много броя на хората в залата, но пък може и да го промени. Like... Много моля, онези членове на парламента, които трябва да присъстват, останалите да напуснат залата.